сложим край на тази процедура на съвместно вземане на решение. Нека намерим някаква по-ефективна процедура за законотворческа дейност в Европейския съюз. Нямам предложение за отхвърляне или за изменение. Обявявам предложението за прието по член 74. Председателят ще подпише решението заедно с председателя на съвета днес след обед. Следващият доклад е, на господин Морейра.